Um, uh, И така, колеги, стигнахме до четвърта точка. Изчакахме докладчика. Радвам се, че той вече е тук. Благодаря на колегите за това, че са тук, на онези, които работят усилени, винаги присъстват. Отложихме гласуването и много се радвам, че онези, които са от вас, са тук, за да продължим с останалата част от дневния ред. Благодаря ви за присъствието. Четвърта точка. Доклад относно гражданството на ЕС за 2017. Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократичната промяна. Господин Шогор е докладчик. Той излезе със своето становище на 4 септември. Пет това е доклад от 5. 118 изменения са подадени. Сега имаме възможност да ги обсъдим. Искам да ви припомня, че Либе е асоциирана комисия по този доклад по, по а, член 54. Става дума за заплахи за сигурността, защита на гражданите в чужбина и подкрепа за гражданите, които са станали жертва на престъпление или са били свидетели на престъпление. Заповядайте. <clears throat> Благодаря. Както споменах, когато представих проект от доклада, идеята за гражданство покрива <clears throat> тема, която излагам в този доклад. С докладчиците в Сянка подробно изложихме становището си по този въпрос. 118 изменения – разработват темата сигурност, защита на гражданите в чужбина, както и защита на жертви на престъпления и свидетели. Говорим и за други сфери, като говорим за недискриминация за всички граждани на Съюза. Независимо от това, към коя малцинствена група принадлежат гражданите. Измененията вървят в тази посока. По-специално се говори за автохтонни лингвистични малцинства – както и притесняващото положение на ромите, на лицата лъгъбата и хората с увреждания, възрастните. Мисля, че повечето от нас са съгласни, че тези групи имат нужда от по-голяма закрила, ако искаме да гарантираме правата на гражданите по учредителните договори, които говорят за недискриминация. Гражданството може да бъде гарантирано в една силна рамка за върховенство на закона, която гарантира правата на човека. Друга сфера, която засегнахме, е въздействието на Брексит върху правата на гражданите. Това е изключително важно за милионите граждани от двете страни на Ламанша, които в момента се тревожат за бъдещето си. По тези теми, както и други, които не споменах, искам да благодаря на докладчиците в Сянка за подкрепата, за измененията и с удоволствие ще работя по компромиси с тях. Благодаря. Благодаря, господин Шогор. Някой от докладчиците в Сянка искали да се изкаже? Господин Валден Хозер. Само да благодаря на докладчика. Отлично работихме. Може да обсъдим и ще продължим да обсъждаме въпросите. Стигнахме до много идеи за компромиси. Има конкретни въпроси, по които ще работим. Обеден съм, че всичко ще бъде разрешено и това ще бъде голям принос на нашата комисия. Благодаря. Госпожа Албиол, заповядайте. Благодаря ви. На първо място, разбира се, искам да благодаря за работата на докладчика и също така да поставя някои въпроси, които ни се струват важни. Разбираме, че това становище е част от усилията да дефинираме понятието за гражданство като общност от хора в Европейския съюз – но ни се струва, че ако не обърнем внимание на неравенството в Европейския съюз, това няма особен смисъл. Необходимо е да се говори реално за гражданството в Европейския съюз и да се споменат политиките за урязвания, финансови ограничения, намаление на обществените услуги, неравенството в достъпа до тези публични услуги, здравеопазването, образованието, достъпа до енергия. Всичко това е пряко свързано с понятието за гражданство. Ето защо сме представили своите изменения. Също така ние смятаме, че е необходимо да се отхвърли идеята за гражданство, което не признава, че урязванията на бюджетите намаляват правата на гражданите трябва да се разблокира и директивата срещу дискриминацията. Дискриминация основана на ксенофобско насилие, хомофобско насилие, всичко това вреди на гражданството. И накрая, не можем да говорим за права на гражданите, като пренебрегваме една много важна група хората, които живеят сред нас, но всъщност нямат достъп до тези права. В Европейския съюз има около 11 милиона души, които са патриди или нямат документи и всъщност нямат граждански права. Ето защо ние сме представили изменения и по тази тема – Смятаме, че в държавите членки тези хора трябва да получат гражданство. Това са нашите изменения. Отново искам да благодаря на докладчика. Благодаря. Господин Шогор, искате ли да кажете нещо накрая? Не. И така изчерпахме тази тема. Гласуването при нас ще бъде на 6 ноември. Сега стигам до още една пауза, в която трябва да изчакваме. Обаждаме се на госпожа Бесарел, за да видим дали може да дойде по-рано, за да може следващата точка да я да започне сега. Извинявам се, знам, че е четвъртък сутрин, искаме бързо да работим всички е, са подложени на турмоз. От наша страна обаждаме се дори на господин Фос, за да може той да дойде. Така се случва, когато няма гласуване. Тъй като доброволно трябва да сте тук. Ако господин Фос дойде преди госпожа Бесарел, ще преместим неговата точка по-рано. Нека да видим кой ще пристигне пръв. Кратка пауза, отново се извинявам, благодаря за търпението. Okay, colleagues, let's, um, let's move on. Колеги, нека да продължим. Четвъртък сутрин е. Нека напреднем с работата. Докладчикът е с нас. Thank you very much for your... Благодаря ви за търпението. И така, преминаваме към пета точка – Проекто препоръка, второ четене, минимални разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици във връзка с определението за наркотици. След като нашата докладчица седне, ще започне с излагането на своето становище. Е, първото четене бе през април 2014, след препоръки от съвета бе постигнато споразумение през май и Либе го одобри на 8 юни 17. Имаше е, първо четене, което бе прието също на 25 септември. То отговаря на споразумението между парламента следващото пленарно заседание ще имаме възможност да приемем становище. Тереза, готова ли си? Готова съм. Съжалявам, че трябваше да бързаш. Бях в делегацията за отношения с Мексико в другата сграда, но слава богу, дойдох бързо. Да, наистина знам, че имаше заседание. Господин Фос пък е в пленарната зала. Благодаря, че си тук. Знам, че някои докладчиците в сянка не са тук, тъй като е четвъртък сутрин, обаче трябва да работим по-бързо. Може ли да направиш представа? No problem. I will explain to people. Да, ще обясня на тези, които са тук. Грация, грация. Много благодаря. Благодаря, господин председател. Ние разглеждаме препоръките за второ четене на директивата за новите психоактивни вещества. Става дума а, за процедура. Може би трябва да направя кратко обобщение на пътя до тук, защото и това е много важно. Новите психоактивни вещества са голяма заплаха за здравето и безопасността на хората в Европейския съюз, особено младите. Всяка година много младежи, повечето мъже, умират заради психоактивни вещества. Европейската агенция срещу наркотиците казва, че има над 500 нови такива вещества, като тенденцията е те да се увеличават всяка година. Увеличаването на продажбите в интернет на този вид дрога, както и леснината, те да се произведат в домашни условия, означава, че ние трябва да спрем производството на такива нови психотропни вещества. От 2014 година Имаме рамка, но тя вече не е адекватна. Ето защо комисията разработи нов регламент и нова директива. В по регламента работихме заедно с господин Бони. Пет години след началото най-сетне стигнахме до съгласие. Това не беше лесно, но ето има регламент и директива след един дълъг път. Предложението на комисията беше направено 2014 година, след това минахме през различни председателства, Три странни разговори, но нищо от това не доведе до успех. Благодарение на Малтийското председателство стигнахме до съгласие и мисля, че това е успех и за нашата институция. Всъщност, ние се борихме най-много за това, което се постигна в крайна сметка по време на тристранните разговори. За какво става дума? Първо делегиран акт вместо акт за изпълнение. От първия ден парламентът настояваше комисията да приеме делегиран акт. Пак казвам, след няколко председателства и множество дебати стигнахме до този делегиран акт и съвета е съгласен. Вторият проблем или бариера беше свързан с предложението на съвета да се приеме делегиран акт, който да се дава на комисията за определен срок. Парламентът не беше съгласен. Ние предпочитаме междуинституционално споразумение, което да налага делегирания акт да се изпълнява с същия срок. Ако няма възражения, а не пак да се започва работа с нова директива и всичко останало. Накрая съветът се съгласи. И последната точка, по която постигнахме съгласие, беше по предложението на парламента да отпадне четвърти параграф на първи член на директивата, където се казва, че не е необходимо да се приема делегиран акт, за да се включват нови психоактивни вещества в приложението. Достатъчно е държава членка да уведоми комисията. Но ние се допитахме, работихме с Малтийското председателство и накрая нашето предложение да се заличи този параграф беше прието. Струва ми се, че стигнахме до добър резултат. Искам да благодаря на Малтийското председателство, благодаря и за постигнатото равновесие – Искам да благодаря и на комисията за нейната роля по време на заседанията и през цялото време. Благодаря и на господин Бони. Имаме срок за измененията 9 октомври и гласуване в Либе 19 октомври. Благодаря. Да, Тереза каза всичко. Имахме едно изслушване миналата седмица, където се каза всичко. Благодаря и на двама ви за това, че работихте по регламента и по директивата. Господин Бони, заповядайте. All, на първо място, Тереза, искам да ти благодаря. And... Познанията ти от предишния парламент помогнаха при подготовката, както и решимостта ти последните две години са ни от основните фактори за това, че сме в процес на финализиране на този текст. Всички разбираме, че има много важни въпроси за европейците, за държавите членки. Трябва обаче да се разберат и заплахите, свързани с наркотичните вещества, както и новите психоактивни вещества. Когато говорим за наркотици, темата е опасна. По-лесно е за лекарите да разберат и да предпишат определени лечения. Когато ние говорим за психоактивни вещества, ние не познаваме темата толкова добре, е, особено що се отнася до въздействието на тези вещества. Положението е драматично и трудно се намират нови лечения. Тази директива е необходима, за да се въведе ред. Парламентът участва в този процес също посредством борбата си за избор на законодателен акт. Ние предаваме тази информация на гражданите. Регламентът е свързан също така с новите функции на агенцията. Ясно е, че е необходима по-силна система за ранно предупреждение, както и сътрудничество с всички държави членки. Трябва да бъдат наречени нещата с истинските им имена и трябва да, забранят няко... да бъдат забранени някои вещества в повечето държави членки. Борбата с държавите членки а, е много тежка, но мисля, че благодарение на Малтийското председателство постигнахме целите си. Благодаря ти, Тереза. Yeah, pleased, Доволен съм от положения труд. Това стана ясно миналата седмица, когато работихме много усърдно. Миналата седмица също подчертахме важността на тази тема. Благодаря на двамата. Някои от докладчиците в Сянка все още не са тук. Това е проблем винаги в четвъртък сутринта, поради графика. Ако няма други, които искат да се изкажат, искам да благодаря на Тереза за работата и по това досие. На 19 октомври ще се, раз... Е, ще се гласува. За съжаление, останалите докладчици не са тук, но благодаря ти, Тереза. Уважаеми колеги, можем ли да преминем към следващата точка. Проверяваме дали господин Аксел Фос е тук или на път. Дали служителите от НП могат да внесат яснота? He's not answering his phone at the moment. We're working on... Да. Търся се информация в момента. И така, колеги, Искам да ви помоля за търпение, докато дойде господин Фос. Веднага след като пристигне, ще пристъпим към разглеждане на тази точка от дневния ред. Но въпреки това считаме, че ще приключим така както беше предвидено. Нямаме други точки след тази. Thank you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 Колеги, все още очакваме господин Фос. Благодаря ви за търпението. Няма да ви се сърди, ако си тръгнете, но ви благодаря, че сте тук. I would never inflict such a thing, Mr. Becker. And I don't want... А, не очаквам от вас, господин Бекер, да пеете. No, don't do it. Не го правете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 Mr. Voss has entered. Господин Фос вече е в залата. I can announce... Мога да обявя, че господин Фос вече е тук. И в момента заема мястото си. Благодаря, Аксел. Благодаря, че дойде по-рано от очакваното. Ще дам възможност Аксел да се поеме дъх, да се настани удобно. Колеги, аз зная, че заседание на комисията преди гласуването в пленарна зала не е идеалният вариант. Искам да благодаря на всички депутати, които са тук от самото начало. Благодаря ви за вашата упорита работа, за това, че дойдохте тук, в Страсбург, в четвъртък сутринта. Благодаря и на господин Фос, че дойде 6 минути по-рано от времето, в което беше предвиден. За да се поемете дъх, ще направя въведението. Разглеждаме сега въпроса Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие Евроюст ще разгледаме измененията за предложения регламент за заменяне на решението на съвета от 2002-187 JHS, който, което беше изменено съществено от решението от 2009-426. Намерението на комисията е да лизбонизира Евроюст, да увеличи ефикасността на Евроюст предвид на новата структура за управление. Господин Фос вече е готов и искам да го помоля да представи проекто доклада си. Вие представихте вашия проекто доклад през месец юли. Междувременно бяха внесени 232 изменения и сега той ще говори по тези изменения. Гласуването е предвидено за 12 октомври. Аксел, моля те да кажеш мнението си по тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря, Клод. Благодаря на всички, които изчакаха идването ми. Предложението на Европейската комисия за регламент за агенцията Евроюст е с дата 2013 година и сме го обсъждали в комисията Либе. До сега ние Имахме възможност да разгледаме това досие в общ порядък и очаквахме съвета да се произнесе по Европейската прокуратура. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че се съгласиха да се процедира по този начин, въпреки че не беше обичайно. Ние изчакахме за да изготвим доклада в сегашната му форма. Искам да благодаря на всички за отличното сътрудничество. Искам да благодаря на колегите за положителния начин, по който подходиха към въпроса. На 22 юни беше публикуван доклада. 230 изменения бяха внесени. И искам да изразя благодарността си на всички. Много от измененията са много конструктивни по своя характер. В момента ние водим преговори за компромисни изменения. Утре предстои още една техническа среща. Гласуването, както вече казано, е предвиден за 12 октомври в комисията Либе. Когато говорим за регламента Евроюст, най-спорната тема е свързана с защитата на данните и за връзките между Евроюст и новата служба на Европейския прокурор, така е наречената Европейска прокуратура. 97 изменения бяха внесени, които са много разнообразни. Аз внесох изменения в което предлагам да се включи законодателството в областта на защитата на данните. И да се вземе формулировката от новия вариант 45-2001. Някои са за това да има единен стандарт за защита на данните в цяла Европа. Регламентът се отнася до всички агенции. Що се отнася до Европейската прокуратура, Евроюст и Европол, имаме специфична ситуация и за това трябва въпроса да се разглежда от по-различна гледна точка, отколкото по отношение на другите агенции. Ние сме на път да постигнем компромис. С Корнелия Ернст работим. Тя е за докладчик по регламента за изменение на 45-2001 за защита на личните данни. Идеята е защитата на личните данни да не затруднява работата на Евроюст. Поне това е моето виждане, тъй като ние искаме правозащитните органи да могат да се борят срещу престъпността ефикасно и не би трябвало да им създаваме затруднения като налагаме бюрократични изисквания. Член 2, 3, 4 и 41 се отнасят до Европейската прокуратура. Наказателното правосъдие трябва да остане в правомощията на държавите членки. Евроюз трябва да действа само на базата на принципа за пропорционалност – и принципа за субсидиарност. Необходимо е да има тясно сътрудничество между Европейската прокуратура и Евроюз. Тези две институции трябва да запазят своята независимост. Евроюст работи на доброволна основа, където държавите членки искат сътрудничество за борба срещу трансграничната престъпност по по-ефикасен начин. От друга страна, Европейската прокуратура е независим орган и може да предприема самостоятелни действия. Трябва да сме сигурни, че няма да се стигне до ситуация, при която ще има иерархично отношение между тези два органа. Евроюст не може да бъде подчинен на друг орган. Връзката между Европейската прокуратура и Евроюст трябва да се дефинира много точно, за да се избегнат празноти в законодателството или пък покриване на дейността им. Освен това, трябва да се държи сметка и за онези държавни членки, които не желаят да участват в Европейската прокуратура. 12 са за и 8 за сега са извън тази система. Има доста изменения, които настояват за един по-силен, една по-силна агенция Евроюст. Други твърдят, че тя трябва да бъде като допълваща агенция. Има и трети, които са на мнение, че Евроюст трябва да играе вторична, второстепенна роля по отношение на Европейската прокуратура, но това няма да се допусне. Ние водим преговори за постигането на компромис. Вече има някои добри резултати. И Евроюст действа вече от доста време, доказа своята важност и не бива да урязваме правомощията на тази агенция, по-скоро да ги адаптираме предвид на създаването на Европейската прокуратура. Основните правомощия в сферата на наказателното правосъдие са в ръцете на държавите членки. Прокуратурата е призвана да работи по дела, свързани с бюджета на Европейския съюз. От друга страна имаме и Евроюз. Надявам се, че ще може да бъде постигната задоволителен резултат. Благодаря ви. Давам думата на Силвия Ивон Кауфман, докладчик Сянка. Благодаря ви, господин председател четвъртък сутрин е странно време за провеждане на такъв дебат, но от друга страна пък той е съвсем навременен, като се има предвид учредяването на Европейска прокуратура. Много се радвам, че можем да говорим за Евроюст. Но с оглед на времето ще бъда кратка и ще спомена само най-важното, както направи господин Фос всъщност – връзката между прокуратурата и Евроюст. Много е важно тези две структури да нямат припокривания, да не остават обаче и празнини, те да бъдат съвсем отделни. Европейската прокуратура ще проработи едва 2020 година. До тогава ще се разчита на Евроюст. Е, за борбата с финансовите престъпления срещу европейския бюджет. Със сигурност е необходимо да има засилено сътрудничество в рамките на прокуратурата. За защитата на данните ние стигнахме до споразумение в хода на техническите заседания. Съгласихме се, че би трябвало това да се впише в цялостната реформа с защитата на данните, провеждана от европейските институции. Имаме някои критики и колебания. Трябва да ви напомня, че през 2012 година имахме обща позиция на съвета за децентрализираните агенции. Ние трябва да се придържаме към тези насоки. Това е разумният подход. Освен това, е разумно в управителния съвет на Евроюз да има двама представители на комисията. Най-общо казано, предлагам да не се навлиза в прекомерни подробности за структурата на Евроюст. Знаем, че те работят добре, можем да им се доверим да се самоорганизират ефективно, вместо ние да им диктуваме абсолютно всичко. Господин Фос вече каза, че гласуването е предвидено за 12 октомври, но честно казано не знам дали ще сме готови, като се има предвид докъде са стигнали преговорите. Има някои теми, които дори не бяха споменати. Мисля, че имаме нужда от повече време, струва си текста тук да е добър, няма защо да прибързваме. Необходимо ни е повече време. И ако не гласуваме на 12, това няма да е край на света. Работили сме доста. По-добре да дадем още малко време, за да обсъдим нерешените въпроси спокойно. Благодаря Натали Гризбек от името на Алде. Благодаря, Клод. Скъпи колеги, нека кажа няколко думи. Ясно е, че престъпността не признава границите и борбата с нея трябва да се развива толкова бързо, колкото и самата престъпност. Това предложение по ефективната оперативност на Евронюс, Евроюст, извинете, е добре дошло. Благодаря на Аксел Воз, благодаря му за работата, която е толкова обемна, прецизна и в проучването на възможностите, и в компромисите, и различните позиции. Не знам, както каза и колегата, дали ще сме готови до 12 октомври, защото все още има какво да се дообсъди по редакцията на компромисите. Трябва да има баланс между различните желания в групата. Има четири елемента, на които искам да се спра на бързичко и които до някъде обхващат предлаганите от нас изменения. Първо, приветствам целта да има по-голяма яснота. Това е изключително важно. Трябва да се знае точно какъв е периметъра, какви са правомощията, за да има максимална правна сигурност. В това отношение моята група се постара и ние сме автори на доста изменения, за да е ясна връзката между Евроюст и Европейската прокуратура. Трябва да се разграничат двата органа, както казаха и колегите. Особено като се има предвид, че ще има държави, които са членки на Евроюст, но не и на прокуратурата. Или пък които ще искат да се присъединят. На второ място Нещо, което няма да очуди колегите. Ние много искаме тази агенция, която е може би най-европейската, най-общностната, не знам точно как да го кажа, агенция, към която сме много привързани, с право на инициатива, предвидена в договорите – но не и е материализирана. Жако е, че това предложение не стигна до край. Много често и в тази, а и в други комисии ние реформираме нещо, което сме приели в предходните 2, 3 или 4 години, защото се оказва, че ни трябват повече европейски инструменти. За да се избегне тази гоненица, аз мисля тази агенция да има възможно най-голям общностен обхват. На трето място режима за личните данни, използван от Евроюст. Това е регламент 45-2001. Знаем, че регламента може би ще бъде преразгледан, но така или иначе той въвежда единен режим за защита на данните в институциите. Идеята е да не се получава работа на кръпки, всяка агенция да си работи за себе си и така да имаме цяла вселена от различни подходи, които са много сложни, не много елегантни, и не много ефективни. На четвърто място групата смята, че предложението на ФОС да се увеличи сътрудничеството и ефикасността на Евроюст е деликатен момент. Трябва ни повече яснота по структурата на Евроюст, да се знае кой отговаря за оперативната част от работата от една страна и за административната от друга. Това е. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Аксел Вос за отличната работа. Заедно ще продължим обсъждането. Много благодаря, Натали. И последното изказване на Ева Жули, след което ще чуем докладчика. Благодаря, Клод. Благодаря и на Аксел Вос за неговата отлична работа по това предложение – аз съм съгласна с останалите докладчици в Сянка. Моята група също смята, че тази институция трябва да се доразвие бързо, но 12 октомври тази дата е твърде близка. За нас институцията е важна, а има още какво да се доизработи по връзката между Евроюст и Европрокуратурата. Според моята група, Европейската прокуратура трябва да е отлично информирана за работата на Евроюст в частта, която я засяга. Освен това, да има право на глас в съвета на Евроюст по въпросите, които засягат прокуратурата. Това сътрудничество между двете институции трябва да бъде реално и искрено не мисля, че може да зависи само от е, добрата воля на държавите членки, особено от началото на функционирането на новата структура. Много е важна тази връзка между Евроюст и Европрокуратурата. Това трябва да се включи в текста, за да не зависим само от добрата воля. Още един принцип, много важен за нас, режима за защита на данните. Като изхождаме от сегашния режим, трябва ни единен режим, а не специфичен режим за Евроюст. Мисля, че тук има широко съгласие, ако съдя показаното и от Натали Гризбек. Благодаря. Благодаря, Лора, съвсем набързичко. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на Аксел Волс за отличната му работа, за нашите изменения. Искахме да има по-голяма прозрачност, искахме по-голямо участие на Европейския парламент в структурата на управление на агенцията, което отговаря на последните разпоредби, които бяха прияти и за други изпълнителни агенции Наскоро те претърпяха такива промени. Имаме и резолюция за агенциите от 2012 година съвместна с другите институции. От една страна имаме кандидати представени от комисията след независима оценка и номинации, базирайки се на техните компетентности – тези кандидати трябва да дойдат тук пред нас, пред нашата комисия и след това държавите членки трябва да излязат с председател. Искахме също ефикасно сътрудничество между Евроюст и Европейската прокуратура, като се взема предвид конкретната специфика на Европейската прокуратура. Е, щяхме, ще гласуваме по това днес. Също така защитата на данните към тази агенция. Това трябва да отговаря на общия регламент за защита на данните и приложимия режим защита на данните трябва да бъде по силата на регламент 45 от 2001 година. Благодаря на докладчика. Той сметна, че трябва да бъде преразгледан този регламент и смятам, че преговорите, свързани с преразглеждането на този регламент, ще приключат в кратки срокове. Най-общо вече много е направено, за да се стигне до компромисно решение, което да е приемливо и за нас. Остават още някои определени моменти, които трябва да бъдат доизчистени. Ние с удоволствие ще следваме подхода на докладчика, тъй като той иска да направи ясно разграничение в управлението на агенцията между оперативните компетентности и административните компетентности в агенцията. Опростяването. Ако е прекомерно това е, опростяването може да е опасно да създаде несигурност в управлението на тази агенция. Затова смятаме изключително важно да се каже кои са задачите за кои съответни постове или вътреш... органи от вътрешната структура. Надявам се да стигнем до компромис и приятна работа на докладчик. Thank you, thank you much, Laura. Um... Благодаря, Лаура. И сега ще дам думата на докладчика. Благодаря на депутатите за висококачествените изказвания. Благодаря на докладчика. Не знам дали успяват в четвъртък други комисии да постигнат такова нещо. Благодаря за дисциплината, благодаря, че присъствате. В Ливе ние се справяме с това. Необходими са тези заседания, за да спазим графика. Отново се извинявам, но трябва да се срещаме преди гласуване. Аксел няма време да се отговори на всички въпроси задълбочено, но може би да кажеш какво мислиш за гласуването идната седмица, ако можеш да отговориш сега на този въпрос. На първо място Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за проведения дебат, както направихте и вие, господин председателю. Що се отнася до отлагането? Аз по принцип нямам нищо против. От една страна не трябва да губим набраната скорост, но пък и качеството е важно. Заради това трябва да видим евентуално какво може да се направи. Не бива да забравяме, че председателството очаква от нас да напредваме с работата. Аз обаче с удоволствие ще оставя това в ръцете на нашия председател да прецени той дали може да има такова отлагане. Може би ще е полезно обаче да се възползваме от а, допълнителното време. Защитата на данните е много важна. Винаги може да кажем, че ще направим нещо напълно различно или че ще бъдем ръководени от този регламент 45-2001 година. От друга страна, имаме директива за защита на данните за полицията и системата на наказателното правораздаване. Това, което се опитвах да направя със своето предложение, бе да вземе разпоредбите за Европол и да ги приложа към Евроюст. Ако не може да стигнем обаче до разбирателство, мога да се съглася и с други предложени идеи. Това е несъмнено. Правото на инициатива за Евроюст. Това би означавало една промяна на естеството на Европол. Сега те работят на доброволна основа, Държавите членки се обръщат към Евроюст, когато преценят, че имат нужда от трансгранично сътрудничество по конкретни отделни дела. Ако говорим за правото за инициатива, на инициатива на Евроюст, смятам, че тази идея много няма да се хареса на държавите членка, членки, защото те може би ще решат, че това отнема на техните правомощия и прерогативи. Евроюст, както казах по-рано, работи добре. Държавите членки ентусиазирано го приемат такъв какъвто е и смятам, че ако се намесим тук, това няма да е от голяма помощ. Благодаря на всички за предложенията за изясняване на различните структури. Що се отнася до Евроюст, структурата в самия Евроюст и отношението или отношенията с държавите членки, отношението между Европейската прокуратура и Евроюст и така нататък, ще получим отличен резултат. Благодаря. Благодаря. Да, чудесно е, че прехвърлихте отговорността за гласуването на мен. Аз с удоволствие ще го направя, макар че има тенденция това да се прави. Утре има техническо заседание и може да обсъдим какви са възможностите. Трябва да излезем с дневен ред тази седмица за заседанието другата седмица. Утре ще видим дали може да се включи. Искаме да се работи качествено по тази тема. И както казаха колегите, тази тема е много значима. Имаше отличен дебат вчера за Европейската прокуратура, така че нека си дадем възможност и е, шанс да видим утре какво ще се случи и какви са възможностите. Ще се въвлека в вземането на това решение. Много ви благодаря, колеги, че сте тук. Благодаря за дисциплината тази сутрин. Високо ценя това. Това е края на заседанието. Следващото заседание е на 11 октомври. Много ви благодаря.